естествено, а, по протокола от вчерашното заседание. Искам да ви попитам, имате ли някакви забележки по вчерашния а, по вчерашната стенограма.